Госпожи и господа, нека да започнем. Събрахме се достатъчно. I'm sorry that uh, we've Извинявам се, че трябваше да се местим от зала в зала. Това е част от планирането на заседанията. Радвам се, че мога да ви приветствам отново в тази приятна зала, особено като виждаме колко слънчева светлина нахлува. Искам да приветствам отново с добре дошъл Марио Мант. Монти, трети или четвърти път, всъщност. През декември бяхте тук. Знам, че бяхте тук за пълноценната обмяна на точки по доклада Грет. Това беше основна точка в процеса и по моя доклад, така че беше нещо като жалон в цялата ни работа. Следим отблизо вашата работа. Много сме доволни от пределно ясния и откровен начин, по който очертахте проблемите за стратегията за повторното лансиране на единния пазар. Е, това е нещо като част от вашата лична мисия. Мисля, че ние допълнихме доста добре вашата работа, благодарение на уменията на докладчик Луи Грек. Двата доклада вървяха паралелно и си спомням, че след като се прие доклада Грек, имахме пресконференция в Страсбург. Имаше повече хора на трибуната, отколкото представители на пресата. Въпреки всичко, обаче, освен на мен, Грек и а, бяхте вие, комисар Барние и няколко други хора от комисията, така че ясно се демонстрира интерес от страна на комисията и парламента по тази важна тема. Интересно е да чуем сега вашия доклад за това какво се случи, как се прие доклада ви, тъй като имаше няколко важни брифинга. Какво смятате, че е най-проблемно като въпрос в част от дебатите хората се чувстват изправени пред предизвикателство, като гледат вашите амбициозни предложения. Какво смятате, че ние трябва да направим като комисия по част от тези въпроси, които вие очертавате във вашия доклад. Ще ви дам думата, за да поговорите за каквото сметнете, че трябва да се говори и съм сигурен, че колегите ще имат коментари и въпроси по вашите идеи. Имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие и чест да посещавам често вашата комисия. Освен това, оценявам високо ръководната роля на тази комисия в лицето на нейния председател Марк Малкъм Харбър и докладчика Луи Грек предприе като линия. Казахте да кажа няколко думи относно последващия доклад защото доклада Грек е, заема основна позиция в е, контекста на е, този процес по премисляне на единния пазар. Изключително много се впечатлих от дълбочината и многообразието на различните ответни реакции. Комисията като институция възложи този доклад по инициатива на председателя Барозо. Председателя ме покани на заседанието на колегиума на комисарите на 12 юли. Там ще обсъдя с него и с комисарите последващите действия. Междувременно проведох двустранни срещи с комисар Барния и с няколко други комисари. Радвам се да мога да отбележа, че много от службите на комисията вече са започнали да включват част от препоръките и анализа в доклада в текущи инициативи. Много добре знаете какви са намеренията и първите стъпки, които предприе комисар Барние. Не е моя задача да ви информирам регулярно. Аз съм окоръжен от неговите действия. Европейския парламент в лицето на тази комисия продължава да бъде референтна точка за тази политика. добре е от гледна точка на цялостната перспектива, да отчетем казаното в доклада Грек. Други комисии също проявяват интерес. Е, Вчера той се обсъди в комисията по заето социални въпроси. Политическите групи също демонстрират сериозен интерес. Много от тях ме поканиха на свои заседания, за да обсъдим доклада и последващите мерки. По отношение на съвета, ние с вас, господин председател, бяхме на съвета по конкурентоспособност. Кога беше това? През май ли? Това беше нещо като лакмусов тест за интереса у съвета по конкурентоспособност. Както знаете, Европейския съвет приветства доклада и намерението на съвета да извърши последваща работа в краткосрочен план. За да приключим с информацията относно европейските институции, председателят Трише ме покани за да обсъдим заедно с изпълнителния съвет на Европейската централна банка доклада и подхода към единния пазар в Европейския съюз. Ще направя това на 7 юли в Франкфурт. Различните заинтересовани лица проявяват силен интерес. Само един пример. Бизнес Europe провежда своята бизнес среща на върха на 1 юли. Те са отделили съществена част от а, времето а, за предвидено за тази среща, за тази тема. Освен това, ще се срещне с много други заинтересовани лица от бизнес сектора. Мисля, че успяхме да поставим на политическата карта на Европа единния пазар. Това не можа да се случи преди една година. Виждам две основни предизвикателства. Първото е огромните усилия, които все още трябва да се положат, за да се убедят обществото и политическите лидери в ключовата роля на единния пазар във връзка с девете най-популярни теми за дискусия в момента. Кризата на еврото и финансовата криза в държавите членки. Тези два елемента малко засенчиха единния пазар, отнеха част от вниманието към него и нашия доклад. В същото време обаче най-задълбочените наблюдатели се убеждават все повече и повече, че един от основните елементи в кризата по отношение на евровалутата е липсата на економически съюз в рамките на еврозоната. Тази сутрин комисаря Рен приключи своето изказване с думите, които сме използвали много пъти тук. Е, ние с вас, а именно, че в миналото сме отделяли много време само на економическата част, економическия аспект на економическия и валутния съюз – това е всъщност единния пазар. В следващите няколко години ще се демонстрира ясно връзката между единния пазар и економическия растеж в Европейския съюз поради економическата криза. Растежа не може да се появи е, чрез съществен принос на финансовата страна, а може да се появи най-вече чрез единния пазар, чрез доставките в рамките на единния пазар, чрез търговията изобщо, която се извършва. Така че има връзка между двата елемента. Последният ми коментар е свързан с едно притеснение. Както знаете, в моя подход новата стратегия, която представяме на комисията, е, прилича на нещо като пакет. Можем да имаме симпатии към един или няколко компонента на пакета, но аз съм убеден, че ако не се приеме цялостния пакет, ще има много добри намерения, но малко постигнати резултати защото повечето от индивидуалните мерки, за които вярваме, че са важни за засилване на действието на единния пазар, са изправени пред е, съпротива. Трудно е да се е, загърбят част от е, предприятите позиции, но в настоящата ситуация ще трябва да се приемат и нези елементи, които са трудни за преглъщане и нези, които са по-привлекателни за гражданското общество, за Европа като цяло. Това е изключително важно. Ако искаме да се постигне сериозен напредък, политическите лидери на най-високо ниво ще трябва да демонстрират своята лична ангажираност. От една страна говоря за председателя на Европейската комисия, аз съм оптимист, защото той даде ход на целия този процес, като определи единния пазар като ключов стратегически приоритет за втория мандат на неговата комисия както и доклада на комисията. От друга страна, председателя на Европейския съвет също ще трябва да приеме това като един от своите приоритети, защото само по този начин ще е възможно да се обединят действията на няколко от съветите по конкурентоспособност, социално сближаване и така нататък, за да се стигне до конкретен успех. Мисля, че тази стратегия е подходяща. С две думи, според мен сега Централното тук не трябва да е подробно обсъждане на някое конкретно предложение, а как заедно можем да постигнем целта да се насочи и да се задържи вниманието на тази толкова важна тема независимо от нейния непривлекателен, досаден характер, за който сме говорили толкова много пъти. Благодаря. Благодаря много, Марио, за интересния обзор на темата. Аз исках да кажа Луи Грек да поеме е, пръв. Е, ние също така ни направи много силно впечатление до отговор, отклика и на вашия доклад от страна на комисара Бърние и посланието, което а, с което излязохме, беше свързано с потребителите. Това казвате вие и във вашия доклад, че трябва да имаме подкрепата на гражданите, на гласоподавателите и да насърчим правителствата да отидат и стъпка по-нататък. И е много важно да се изготви нещо а, като списък, нещо като топ 20 на оплакванията, които имат европейските граждани и да се постави центъра на тежестта в политическо отношение не толкова върху технократските въпроси, но върху политическите. И е, мисля, че това е, беше много важно. Това е една инициатива, която се приема от всички. Мисля, че би било уместно Луи Грек, като наш е, докладчик и заместник председател на комисията, да вземе отношение първи, след това господин Шваб, господин Гебхарт е, и изобщо нашите координатори, които работят много е, активно, може би три изказвания и след това следващия кръг чувате ораторите. Има още много. ви тук сте до 4 часа, защото е, започва матч. Много важен за италианците. Благодаря, професор Монти, за това, че сте сред нас. Ние сме съгласни с вас, професор Монти, когато казвате, че единия пазар става все по-малко популярен и все по-необходимен. Също така сме съгласни, че а, пазар, единия пазар трябва да, да даде една висококонкурентна социална пазарна економика. Но а, посланията от комисията са смесени. От една страна комисаря Бърние е с много силна, проактивна позиция, е, говорещ за конкретни марки. От друга страна, а, макар че председателя Барозо казва, че а, единия пазар е краягален камък на стратегията, той не е включен в стратегията Европа 2020 година. Може ли да се смята, че третата идея, чувството за самодостатъчност и а, идеята, че единия пазар е а, проблем от вчерашния ден, който само би трябвало да се позабърсва от праха. Сега господин Шваб. Благодаря, господин председател. Аз искам да се присъединя към думите на Луи Грек, казани по повод на доклада Монти. Вие посочихте, господин професор Монти, че ние непременно трябва да допринесем за това да убедим общественото мнение в по-голяма степен в предимствата на вътрешния пазар. Обаче в финансовата криза, а и сега в економическата криза, установихме, че много граждани смятат, че предимствата, които им предлага вътрешния пазар, имам предвид основно моята собствена страна, да предимствата, които им предлага вътрешния пазар, се приемат като нещо дадено от само себе си и като че ли те не са особено склонни да вярват, че трябва да се даде някакъв принос за запазване на предимствата на вътрешния пазар. Аз смятам, че ние трябва да успеем да убедим общественото мнение. А за а, второто нещо, което казахте, за вашето второ предложение, което трябва да се разглежда като пакет, аз тук искам да направя две забележки. От една страна, естествено, за нас е трудно да се каже, че ние ще приемем като цяло пакета, който предлагате във вашия доклад като основа за нашата политическа работа. Колкото и да сме съгласни в много области с този пакет, все пак трябва да има възможности да е, се отклоним от е, пакета. Обаче аз се интересувам от нещо друго. Къде виждате най-важните мерки, които са свързани помежду си пряко и които могат да се разглеждат като съществени компоненти на този пакет? А, доклада е изключително изключително дълъг, аз го прочетох в общите му очертания, но аз все пак ви моля да очертаете това, за което току-що говорих. Евелин Гепхарт, благодаря за това, че можем да продължим дискусията по тази тема. Смятам, че това много може да помогне на нашата работа. Смятам, че ние можем да приемем два основни принципа, така както вие сте ги формулирали във вашия доклад, господин професор Монти. Първият принцип е този пакет, за който вие говорите, който предлага един общ поглед върху всички политики, така че по този начин се избягва разпокъсаната работа по отношение на законодателството и се улеснява създаването на една цялостна концепция. Аз свързвам това с понятието визия, политическа визия. В каква посока всъщност ние искаме да насочим погледа си в политиката? И ако ние покажем визия, ако покажем цел, мисля, че ще бъде по-лесно да проведем дискусия с гражданите на Европа, отколкото просто да кажем ето, това е нещо, което ние направихме. Втората точка, а тук се позоваваме на доклада на Луи Грек в е, тези определени от гражданите 20 оплаквания, най-често срещания, аз знам, е, че комисията в момента ги обобщава, аз мисля, че в тази връзка ние трябва да направим една крачка по-нататък и да кажем, добре, ние ще получим тези оплаквания, така както са формулирани, обаче те са и израз на потребностите на гражданите, на които ние трябва да отговорим. И то не само отрицателно, т.е. да отговаряме само само по жалби и по проблеми на гражданите, но и да открием положителните принципи, положителните подходи, които са заложени там за решаване на проблемите. Аз мисля, че във бъдеще трябва да насочим вниманието си точно към това и ако си поставим такава цел, аз мисля, че вие бихте убедили напълно и мен и моята политическа група. Uh, Питам се сега дали да не дам думата на господин Монти, за да не се събират много въпроси. Госпожа Карацебил иска да зададе въпрос. Значи с, друг, с, ако искате, вие можете да зададете въпроса си. Ще помоля господин Монти да коментира първите четири серии въпроси. След това ще преминем към другите двама. Много ви благодаря, господин председател, защото трябва да хващам самолет и не можах да поздравя господин Монти миналия път. Искам да се възползвам тази възможност. Е, економическото възстановяване и създаването на работна маса, работни места е свързано с, с поставянето на въпроса за общия единния пазар в центъра на нашето внимание. Как може да се направи това? Ще се радва много да чуя вашите становища за това как можем да увеличим, да повишим а, загрижеността на нашите граждани. Искам да приканя комисията да се задейства много бързо и да приеме препоръките на господин Монти. Искам да попитам господин Монти как виждате практическото прилагане на препоръката. Да. Господин Грек, отново искам да ви поздравя за вашия доклад. Много се радвам че има синергия между нашите подходи. Виждам, разбирам това, което казвате за това, че пазар не би трябвало да бъде сред основните инициативи за Европа 2020 година. Мисля, че това не се дължи на липса и, на интереса. По-скоро аз лично предпочитам единия пазар да се вижда като като един доставчик на политическа енергия за цялата инициатива Европа 2020, а не да бъде просто едно квадратче в тази стратегия и се радвам, че е, на ангажираността на комисаря Барние. Трябва да кажа, че това, което предлагам в доклада си, е нещо, което отива дори по-далече от е, а, групата комисари, е създадена в Европейската комисия, председателствана от комисара Бърние. Това, което аз предлагам е група. Ще ви прочета тези няколко реда. Председателя на комисията а, има много важна роля за създаване на една холистична визия група комисари, председателствана от председателя или от комисара, отговарящ за вътрешния пазар, тогава когато председателя не е на разположение, може да бъде прави, може да бъде органа за формулирането на политиката. И това, което сега се създава, представлява една група комисари, председателствана от комисаря по а, вътрешния пазар. Естествено, ако председателя на комисията присъства, той ще бъде председател на тази група. Но, освен формалните аспекти, мисля, че след като а, 10 години а, живея живота на Европейската комисия, смятам, че е много важно всеки комисар да има а, потребността да а, развива собствената си работа в съответната си е, сфера с, с с, е, синергично с, економическата интеграция, с, с единния пазар. Това е, вероятно е по-лесно, ако председателя на комисията заеме водеща роля, защото комисарите може би няма да бъдат чак толкова ентусиазирани да допринасят за общата а, къща, ако се говори само за правомощията на един от техните колеги. Това са дребни неща, но важни и трябва да се имат предвид. Аз съм сигурен, че председателя на комисията е ангажиран и ще се намерят решения. Господин Шваб, напълно уважавам казаното от вас че подхода в пакет не означава, че всички би трябвало да са за всеки компонент на а, пакета. Аз си спомням, а, когато бяхме в Елисейския дворец, а, а, госпожа Гебхард беше там и отидохме за да чуем доклада Тали на председателя Саркози и председателя Жака Тали с характеристи характерната си смелост каза на председателя и всичко това беше а, е, а, е, показано по телевизията. Господин председател, имаме 316 предложения. Е, трябва или да ги приемете и всичките, или да ги отхвърлите всичките, защото те са логично свързани. А председателя, президент, извинете, беше на ниво, той е, се, се забавляваше с диалог с Жаката Ли и мисля, че той каза, трябва да се разгледат конкретните точки. Е, настоявам всичко да бъде в пакет. И това е свързано с предишното изречение. Дори да има най-блестящите мерки, изцяло стриктно от компетентност на вътрешния пазар, само който, е, които са достатъчни. И това няма да е достатъчно, защото има аспекти, които са от социален характер, а други от социал, от, от социалната политика, производителността, данъчната политика, различни аспекти. И според мен това е едно необходимо условие, за да може в крайна сметка да се постигне общо съгласие. И мисля, че едно предварително решение е дали сме убедени от необходимостта от целия пакет. И тогава вече идва а, значението на обсъждането на всеки отделен детайл. Госпожа Гебхарт, на мен ми хареса много положителния начин, по който обръщахте, обръщате 20-те най-чести оплаквания като а, едно упражнение за установяване на фактите, а именно 20-те най-големи все още неосъществени амбиции на гражданите. А, всъщност тук вече не се самообичуваме, а показваме колко държим на, значение, на мнението на нашите граждани и мисля, че това, ако ми позволите така да се изразя, е много умно. А, последващия въпрос. Първоначално исках да ви, говоря, да ви отговоря на италиански. А, но вие говорихте на английски, а аз не мога да ви отговоря на шведски. Благодаря ви за вашата оценка и мисля, че казахте нещо много важно за необходимостта да се повиши политическото внимание, да се открои политическото измерение на единия пазар. Тук имам указание, че когато се отида на различни форуми, на които се обсъждат економически европейски въпроси, вие винаги се изказвате в полза на този подход. Аз много се радвам на това. Продължете в същия дух и наистина това, което вие казахте във връзка с растежа и трудностите да се намерят други източници на растеж в Европа в този момент би трябвало да бъде един мощен елемент за по-активното насърчаване на единия пазар. Председателя, благодаря. Мисля, че ни а, дадохте много идеи. Мисля, че идеята за това единия пазар да бъде, да доставя политическа енергия, това е едно интересно описание, интересна идея. Нашата комисия също така подава политическа енергия и това е нашата амбиция. Сега господин Позолин, госпожа Рюле и господин Декампос, този път има Всъщност, господин Пазай. Благодаря, господин председател. Може да ми отговорите на италянски. Ние, румънците, обожаваме италянците, така че ще се радвам да чуя италянски. Поздравлявам ви за това, че проведохте толкова различни консултации с много лица от различни институции. Разбира се, бих искал да имам малко повече време за обсъждане на вашия пакет. Сега говорим за прилагането. Нека да поговорим по тази тема. Съгласен съм с вас за необходимостта от пакет. Той трябва да е амбициозен. Имаме нужда от сериозни и силни мерки в много области. Един пакет от различни мерки може да е една добра идея. Има някои проблеми обаче, които не са лесни за разрешаване. Ще ви дам пример от моето последно изказване. Това може да е пример за разрешаване на проблемите. Става въпрос за свободното придвижване на хора. Знаете, че има случаи, в които граждани, които отиват в а, друга страна и искат да си открият банкова сметка или да немат апартамент, се изправят пред абсурдни ситуации, защото в някои държави членки не можеш да немаш апартамент без банкова сметка, пък не можеш да си откриеш банкова сметка без да имаш адрес в страната. И е, тази ситуация е абсурдна. Гражданина е в е, центъра на този порочен кръг. Как може да разрешим тези проблеми? По отношение на взаимното признание на автентичните актове и свободното придвижване и картата за свободно придвижване, мисля, че вашите идеи са добри и те трябва да се приемат и това няма да е трудно. Благодаря и поздравления за вашата работа. Благодаря, госпожа Руле. Аз също искам да благодаря за вашата работа и да посоча още веднъж, че особено ценя устойчивостта в вашата работа и също така това е изключително ценно по отношение на екологичните предизвикателства. Гледайки пакета, аз също имам впечатление, че комисията не непременно го разглежда като такъв и се притеснявам, че при определени обстоятелства може би ще разглежда само отделните му аспекти. Това, което е особено особено важно е, че е, да, вие твърдите, трябва да бъдат е, взети предвид е, и противниците на вътрешния пазар, а това са хора, които биха могли да го тласнат напред. Е, аз смятам, че това е много важен аспект, обаче като погледнем как точно стоят нещата на вътрешния пазар, ще установим, че той е тясно вързан с финансовата криза, в която се намираме. Много граждани имат впечатление, че е направено твърде малко. Пазарите са отворени, обаче не са укрепени правата на производителите и не са създадени съответните инструменти. Като гледам настроението в съвета и в комисията, някакси ми се струва като че ли, че нещата се подценяват. Надявам се, че сте твърде голям песимист, госпожо Руле. Ще трябва да изчакаме и ще видим. Корея де Кампус. Е, е, е Времето минава и оставам с впечатлението, че доклада на професор Монти крие един от малкото признаци за оптимизъм през последните месеци. Доклада е много обстоен, той има много елементи, вдъхва ентусиазъм у хората, изпълва ги с оптимизъм. Това е един от малкото лъчи светлина в ситуация на криза. Като цяло приветствам вашия подход – ако искаме да подобрим действието на единния пазар, трябва да засилим потреблението и всички економически мерки, които предприемаме. Логично е да се опитаме да насърчим потреблението, но май правим точно обратното. Обама призовава хората да харчат, само че нашата вълна е в друга посока. Не знам как можем да увеличим потреблението. Ще трябва да си напишем домашното. Как трябва да стане това? Трябва да засилим покупателната способност на хората и потреблението. Дори да се придвижваме напред с малки стъпки, написаното домашно ще ни е от полза. Отбелязвам, че има разминавания между това, което казвате за действието на председателя на комисията и онова, което казвате за онова, което прави председателя на Европейския съвет. Ще трябва ли да убеждаваме председателя на Европейския съвет за това да окаже по-силна подкрепа на вашия доклад? Сигурен съм, че вие сте в по-добра позиция от мен самия. Мисля си, че тук има три основни възможности. За да се развие единия пазар. Първо имаме директивата за правата на потребителите. Освен това трябва да се направи оценка на директивата за услугите. Оценката за сега не е положителна и трябва да се запитаме защо. И на трето място имаме свободното предвижване на хората, упражняващи различни професии. И там също няма кой знае какъв успех. Имаме задачи пред себе си и трябва да се вземем с тях. Благодаря. Професор Корея де Кампуш. Искате ли да отговорите на тези три въпроса, господин Монти? Благодаря. Благодаря на всеки от вас за изказаната висока оценка. Господин Босой. Тази ужасно конкретна дилема, която представихте, засяга граждани, които се опитват да се преместят в друга държава членка. Това е нещо като е, параграф 22, теорема на невъзможността. Това е само пример за ограниченията, които поставя пред нас вътрешния пазар в момента. Аз не мога в момента да ви дам конкретен отговор, който да призове към съответните действия. Това обаче трябва да е част от 20-те приоритета. Ага, вече е там, така ли? Това е добре. Защото точно в тази посока трябва да се насочи натиска от страна на комисията, съвета и парламента. Държавите членки трябва да си поемат отговорността, защото не би трябвало това да е чак толкова труден проблем за разрешаване, поне принципно. Схващането на гражданите за единния пазар трябва да се подобри. Госпожо Руле, вие оценявате високо факта, че в доклада се поставя акцента върху устойчивостта. В доклада имаме устойчивост в два различни аспекта. На първо място, защото говорим за устойчив растеж, включване на измененията в климата, екологически растеж и така нататък. Екологичното развитие по-скоро би трябвало растежа да е устойчив, защото това, което сме разбрали от е, ежедневната ни политическа работа, е, че интеграцията на европейските пазари постепенно се подкопава и дори разрушава в момента. Опитваме се в доклада да очертаем онези проблеми, които водят до раздробяването на пазара, до неговата а, дезинтеграция, която в момента се задълбочава. Точно по този начин а, се опитваме да очертаем и нашата политика. Вие сте права, когато казвате, че много от проблемите дойдоха от кризата на финансовите пазари, от економическата криза. Затова в доклада говоря за умора от интеграцията, която имаше още преди самата криза. Сега има и пазарна умора. Тя е свързана с схващанията на гражданите, и сега се задълбочава още повече поради кризата. Аз не съм чак такъв голям песимист като вас по отношение на тази криза и си мисля, че онова, което правят европейските институции, например създаването на един а, пакет за финансов а, надзор, а, е, е, е нещо, което трябва да бъде поздравено и насърчено и една смела позиция. Парламента също трябва да бъде поздравен за това. Да се надяваме, че това ще е окончателната позиция на съвета. Професор Корея де Кампуш. Да, трябва да насърчаваме потреблението, защото потреблението върви ръка за ръка с развитието на единния пазар. Как в крайна сметка можем да насърчим потреблението във време, в което говорим първо за разрешаване на проблема с бюджетните дефицити, с тяхното консолидиране. Основното тук е да видим как можем да извлечем максималното от гледна точка на а, доставянето на стоки на единния пазар. Германия тук има ключова роля сред европейците. Аз лично смятам, че не е логично да се прави това, което правят много хора, именно да оказват натиска върху Германия да насърчава европейския растеж е, по един е, конкретен начин. Тук става въпрос за етична философия. Потреблението е нещо добро, но ако то е свързано с бюджетен дефицит, е, вече не е чак толкова добро. Защо да не се опитаме да окажем натиск върху Германия да не е кейнезианска, а просто да е германска, да се върне към е, Лудвиг Херард? Към откриването на е, социален маркт Вирчафт. Това направи Германия през 50-те години, възоснова на школата от Фрайбург, социалната пазарна економика. Виждаме описването на този принцип и в Римския договор. Естествено, Германия след обединението си вече не е чак толкова ентусиазирана. Аз самия подкрепям виждането на няколко германски економисти, които казват, че ако Германия се отвори повече и либерализира повече сектора на вътрешните услуги, това ще допринесе за развитието на пазара и на Германия, и на Европа. Със своя авторитет Германия може да поведе всички останали вместо да се превръща в това, което се превръща последните 10 години. Спирачка пред интеграцията. Мисля, че ще е добре да видим един алианс неочакван в Европа между германското правителство и британското правителство по отношение на развиването на един нов импулс към развитието на пазарната економика в Европа. Всички гледат много сериозно на а, едно такова обединение, което всички да последват, този подход а, може да доведе до по-голямо потребление. А, не е най-доброто тук да има бюджетен стимул, който германците така или иначе не приемат. И накрая вие очертахте три важни стълба свободното предвижване, правата на потребителите и директивата за услугите. Вие споменахте, че трябва да се тества възоснова на този подход единия пазар. Вие споменахте председателя на комисията и председателя на съвета. Аз ви казах само преди няколко минути колко решителна ще трябва да е ролята на председателя на комисията, ако искаме да успеем. В моя доклад казвам нещо и за председателя на съвет. Какво е то? Сега Европейския съвет чрез своя постоянен председател може да доведе до по-голяма последователност по отношение на економическото управление в Европейския съюз това може да доведе до по-голям принос от страна на съвета към осъществяването на единния пазар. Естествено, инициативата и прилагането ще си останат в Европейската комисия, но целият процес на придаване на импулс на вътрешния пазар ще е наистина от полза, ако Европейския съвет включи това като свой основен приоритет, като постоянен приоритет, чрез а, своя председател, който може да демонстрира политическа визия и последователност в сътрудничество с председателя на комисията. Госпожи и господа, 30 и повече години Европа не може да стигне до заключение по отношение на европейския патент. Това е абсолютно неприемливо. Това обаче идва и като резултат от недостатъчна ръководна роля на онези, които ръководят съвета, защото това не е проблем на комисията, това е проблем на съвета. Тази липса на изявен политически лидер идваше и от ротационните председателства. Сега имаме постоянен председател на съвета. Мисля, че теми, които са много важни за единния пазар трябва да бъдат а, приоритет и да се движат от а, политическите лидери в съвета, стигат да успеем да ги убедим, че това е основен стълб на европейската интеграция. Благодаря много. Имам още трима оратори. Професор Монти, малко се притеснявам относно а, това, което а, казвате надълго и на широко а, пред нас. А, естествено, винаги сме готови да ви подкрепим. Ще изчакаме какви са резултатите от предстоящите срещи. Аз лично написах писмо на председателя на Европейския съвет и го поканях да дойде пред нашата комисия по вътрешен пазар. Това ще е чудесен завършек на работата по вашия доклад и на доклада, който самия Ван Ромпой направи по отношение на стратегията ЕС 2020. За сега той още е зет и не може да дойде. Сега Вали, Раптер, Трантефилидис, някой друг колега иска ли да се изкаже? Господин Кроицман. Първо е госпожа Рапти. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин професор, за изказванията, които направихте. Много внимателно слушах тук и вчера в Комисията по работната заетост. Вие направихте много интересни коментари и мисля, че засегнахте всички въпроси е, почти като хирург. Вие е, засягате економически въпроси, но също така и много дълбоки политически въпроси. Дадохте ни много полезно средство, много полезен инструмент. А, вие също така използвате въпроса за скоростта. Като е, единственото нещо, което е много важно е че ние трябва да използваме това средство, защото ако не използваме онова, което ни давате бързо, то ще загуби стоиността си. И въпросът ми към вас е по какъв начин смятате, че може да гарантираме бързо действие, например тогава, когато ни описвате в миналото, че ако господин Барние е, е начало на групата в комисията, резултата няма да бъде толкова бърз, колкото би била, ако групата се а, председателства от председателя на комисията, тъй като другите комисари няма да бъдат много радостни да, го, да следва господин Барние. Въпросът е в скоростта. Госпожа Вайла. Благодаря, господин председател. Аз няма да започна германски дебат, не се притеснявайте, обаче по една точка искам да се върна обратно, професор Монти. Вие изказахте лека критика и аз съм съгласна с вас, че Германия в някои сфери не се отваря. Например, ние имаме предвид е, какво имате точно предвид. Свободното движение на работници, например. Знаете обаче много добре защо това е така. Аз пледирам за отваряне не само от гледна точка на вътрешния пазар, но и по причина, че всички работници в Европа имат право да избират свободно мястото си на работа. И в Германия, разбира се, това е проблем, но това е свързано с дъмпинговото правото заплащане. Аз смятам, че ще бъде добре, ако вие можете да предложите в комисията да се приеме нормативен акт, примерно директива срещу дъмпинговите е, заплати или за минимални заплати е, в сферата на трудовото право. Европа е давала и по други поводи повод за законодателни инициативи във връзка с трудовото право. Например, е, има директиви срещу дискриминацията и така нататък. Но в Германия има загриженост, че в страната е, ще дойдат е, хора, които ще е, извършат дъмпинг върху заплатите, а това ще наруши социалното равновесие. Аз ще се радвам, много, ако във вашите речи подчертавате още повече колко важен е европейският вътрешен пазар и каква огромна роля има там образование, тълската дейност е, и развойната дейност. Има в моята страна хора, които желаят да съкратят разходите за образование. Аз мисля, че това не е в смисъла на Европейския съюз. Смятам, че европейските държави членки няма да искат да приемат подобна позиция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 и бих казала, че а, дори и най-успешните държави членки, като например тези от а, Скандинавския регион, ще трябва да продължат тази политика за насърчаване на образованието. Добре е да се дискутира в контекста на вътрешния пазар колко важни са образованието и следователската дейност и държавите членки да не възприемат идеята в рамките на мерките за економии, да извършват економии в образованието. Благодаря. Благодаря, господин председател. Това е господин а, а, Три, Триплафилидис. Искам да помоля професор Монти да се спре малко по-подробно на понятието пакет. Може би той е, препраща към модел за економическо управление. Поставям този въпрос, въпреки че в доклада се прави разлика между подходите. Подход базиран на економическите системи и подход базиран на географското положение на страните. Смятам, че това е факт, който говори сам по себе си. Защо? Защото в вътрешния пазар има държава държави, които имат различни приоритети. И ако се прави обща политика за вътрешния пазар, трябва да се вземат предвид ценностите и принципите на всеки економически модел. Ако сега се настоява за всички държави да се наложи един модел, независимо от националните специфики, това ще доведе до проблеми. Благодаря. Благодаря накрая, господин Кройцман. Благодаря, господин председател. Аз искам да направя два коментара. Вашият е, доклад е много добър, защото представлява анализ на всичко, каквото трябва да се направи и каквото е направено. И както и в е, други ваши доклади вие правите съвсем конкретни предложения, което означава, че вие не правите общи констатации, а съвсем точно посочвате какво точно първо, второ, трето трябва да се направи. И е, аз е, мисля, че господин Барние, който е, работи по темата вътрешен пазар, се е позовавал на вашия доклад. Аз смятам, че за вътрешния пазар е изключително важно да се направи това, защото той предлага огромен потенциал и огромни шансове на Европа. Вие е, посочвате всичко това в доклада. Се става дума за електронна търговия и така нататък. Госпожо е, колега, това, което а, вие а, казвате, да, отделните федерални провинции трябва да правят това, което е в техните правомощия. Образованието е в техните правомощия. Знаете, че Федералният конституционен съд не дава много голямо поле за действие на федералните провинции да действат на федерално ниво. И сега искам да и задам един въпрос наистина би било чудесна предпоставка да се осигури е, възможност за свободно предвижване на работниците. Това беше казано и от колегата Босой. Обаче като погледна как е, изглеждат нещата, примерно разрешително за работа, е, социални осигуровки и така нататък, знам в стран... Германия как стоят нещата, не знам в другите страни как е, но при нас тези, които се занимават с защита на данните, ще започнат да се оплакват, че по причина на защита на данните е, ще трябва всички тези неща по някакъв начин да бъдат проучени свързания за вътрешния пазар. Е, трябва да е, е ясно, че се дава разрешение за работа и това е предпоставка наистина за свободно предвижване на работниците. Благодаря. Um, Благодаря. Не знам дали аз не мога да се възползвам от положението си на председател, да направя едно, един-два коментари да ви запитам две неща. Има редица препоръки, които са насочени към парламента, които ни обсъждаме. В вашия раздел, в който говорите за ролята на Европейския съвет и парламента. Вие казвате, че Европейския парламент трябва да прецени дали не може да внесе едно по-едино виждане за пазара. Мисля, че това е насока, в която би трябвало да вървим. Може би, ако имате някакви идеи за това, как може да стане това. И е, нещо конкретно, тъй като координаторите на нашата комисия в момента обмислят бъдещи политически инициативи, но ми се струва, че има много сериозна програма, която вие сте изложили в четвъртата си глава с цел постигането на силен единен пазар. Може би можем да, вие може да се възползвате от политическа подкрепа от нас във връзка с създаването на под на, и предоставянето на услуги, на подкрепа за някои инициатива, за някои услуги. Ми интересуваме какво мислите вие по въпрос и до каква степен можем да придвижим напред някои от аспектите на прилагането. Благодаря, господин председател, за въпросите и отново ви благодаря за това, че ме поканихте пред вашата комисия. Госпожа Рапти, как можем да гарантираме скоростта? Това не е лесно. Лесен въпрос. Питах се тогава, като слушах първото, първото нещо, което каза председателя Харбър, да се питах дали вие в парламента и по-специално вашата комисия не бихте могли да помогнете още повече, като настоявате за бързина. Това е едно лирично отклонение, господин председател, но ако а, подканвате другите две институции да а, създават а, една а, да, да създадат една стратегия една традиция за реч за състоянието на Европейския съюз или реч за състоянието на а, европейската економика. Нещо, което ще бъде а, политически привлекателен момент на правене на оценка, тегляне на чертанта на а, това, което е направено и ще обедини иначе разпокъсания характер на тези въпроси. Може би това би било една възможност, при която всяка институция да се открои. Имате процедурата на освобождаване от отговорност. Би трябвало да има нещо подобно някаква подобна процедура, в която да се каже кой си свършил добре работата по економическата интеграция тъй като толкова много а, внимание се отделя от пазара всяка минута и от общественото мнение на нещо, което е от много по-малко фундаментално значение, а именно а, единната валута. Много а, а, практически никакво внимание не се отделя на единния пазар. Малко преувеличавам, разбира се, но вашата комисия, вие сте хората, които биха могли да призоват за обща отговорност и отчитане на а, онова, което се прави. Естествено, това е задача за 27-те държави членки, а не само за 16-те от еврозоната. Сега, по въпроса на госпожа Вайлер. Да. Докато говорехте, аз си мислех за необходимостта, според мен, от този подход на пакета, който, на който настоявам, тъй като има някои въпроси, които създават социална загриженост, без да се решат тези проблеми, не може да се постигне напредък в единия пазар, в свободното движение на хора и така нататък. Не знае дали трябва да има директива срещу дъмпинга в работното заплащане. По-скоро смятам, а, че е необходимо това, което госпожа Рапти нарече хирургичен подход. Във всеки случай подходът трябва да бъде под целенасочен с а, точността на хирург, с зачитане на основните права на работещите след като направихме консултации с Business Europe, има вече някои очертани пътища. Един от тези въпроси е за данъчната координация. Аз мисля, че вместо да се налага от Брюксел хармонизирана социална политика, ние би трябвало да позволим по-конкретно държавите членки да преследват собствените си цели в социалната политика, без да им навличаме усмирителната риза на данъчната конкуренция, премахвайки тежеста на капитала, тежеста от капитала към плащащите данъци. Господин Триандафилидис изговаряше за правителството, за хомогенността на различните модели. Съгласен съм, че не може да има едно решение на всичко. Това, което за мен е интелектуално най-привлекателното в моята работа, поне е, много, е, много ви моля, е, не помагайте на комисията да прави една коледна лха с инициативи, без да се спази, без да се запази холистичния подход. Това, което за мен беше привлекателно, беше идеята да се ангажират конкретни страни, които имат различни фил, социални философии, со, социалните економики, англосаксонските, новите държави, за да се намерят някакви компромиси, които аз опи... се надявам, че съм описал, за да може да се премахнат извиненията и оправданията, които задържат а, развитието на единия пазар. Не смятам, че би трябвало да има наложен отгоре хармонизиран модел, а трябва като хирург да с хирургическа точност да се види къде има наранявания, които ако не бъдат лекувани, ще развият една постоянна аверсия към развитието на единия пазар. И мисля, че господин председател, аз отговорих на вашия въпрос за препоръките към Европейския парламент. Това беше отклонението а, за а, реч за състоянието. И сега а, другото беше да Питам се дали не бихме. Това, това е едно от моите лирични отклонения. Всъщност, може би мога да помоля координаторите дали не може да а, изготвим един доклад по своя инициатива, който да отрази някои от вашите препоръки а, с някои нови идеи, което да ни даде политически всеки тласък. Вие показахте необичайна необичайна активност, когато използвате и играете с картата на доклади за, по, по своя инициатива. И това беше подчертано и в предишни е, благодаря много, Марио Монти, за това, че дойде в комисията. Надявам се, че няма да бъде последния път, когато се виждаме. Винаги има повод е, да ви поканим. Ние много харесваме вашите лирични отклонения, точно колкото и централната идея. И както каза госпожа Рапти, вашия хирургически подход също така е много високо ценен. Във връзка с това, което казах за предоставянето на политическата енергия, мога да кажа, че вие ни подавате политическа енергия и ние ще се се опитаме да черпим още от вашата политическа енергия. Благодаря. Съжалявам, че изпуснахте началото на матча с Италия, обаче ще, надявам се, ще видите най-важното. Uh, right, ladies and gentlemen, um, I thought, I hope you didn't mind my running a bit over time with Professor Monti, but I, I think that... Uh... Извинявам се, че просрачихме, но определено си заслужаваше да чуем неговия опит. А сега преминаваме към последната точка от дневния ни ред за днес след обед. Имаме много време да работим по тази точка. А, размяна на мнения по становището, което ще изготвяме за Комисията по правните въпроси по доклада на госпожа Ниблер за оценката на въздействието. Госпожа Вайлер е нашия докладчик по това становище. Ще видя сега колко а, докладчици всяка имаме. Господин Ван Декамп ще дойде, господин Кройцман е тук. Вие сте тук, вашия докладчик в Сянка ще дойде. Аз съм докладчик в Сянка за нашата група. Много се радвам, че господин Джон Уотсън е тук от отдела на генералния секретариат. Да, дирекцията за по-добра регулация. Имам един работен документ, който вероятно някои от вас са видели. Документ на госпожа Нибър. И също така давам думата на госпожа Вайлер. Е, Благодаря, господин председател. Аз мисля, че днес няма да проведем подробна дискусия, защото сме още в началото на дебата. Госпожа Ниблер е представила един много интересен документ, обаче тя е направила този документ за Комисията по правни въпроси, а не за нашата комисия. А нашата комисия иска да постави малко по-различни акценти от правната комисия. Аз смятам за правилно принципното решение – този доклад, изобщо целият пакет да се разгледа от аспекта за по-добра регулация, колегата Рюле предложи това, и да възприемем някои аспекти от доклада на Луи Грек по отношение на а, начина по който ние виждаме нещата във връзка с вътрешния пазар. Първият въпрос е какво очакваме от а, една нова бъдеща промяна, какво можем да направим като парламент и а, какво съществува от няколко години. Имаме оценки на въздействието и на европейско равнище и в отделните държави членки, които обаче всъщност включват а, да се определи колко струва един закон – приемането на един закон, но ние не искаме да се ограничим само върху това. Ние искаме да проследим не само разходите, които възникват в законодателната област, а да проследим и други аспекти. Според мен беше много интересно да се проследи в доклада на госпожа Ниблер къде са най-добрите практики, къде не можем да превишим съществуващите граници, например в скандинавските страни, там системата е много широко разпространена, тя е и много прозрачна. Госпожа Ниблер споменава в частност Нидерландия. Аз мисля, че ще имаме докладчик в сянка от Нидерландия, от консерваторите господин Дейвиш днес не е тук. И е, това е доста интересно, защото изглежда Нидерландия всъщност е единствената държава членка, в която съществува задължението да бъде представена всякаква информация с цел гарантиране на пълна прозрачност. Интересна на е и Америка, може би, обаче трябва да гледаме първо в нашия двор. Ако нещо съществува в Нидерландия и в Швеция, може би е по-добре да възприемем него. Принципите, които е записала госпожа Ниблер, също са много правилни според мен. Оценките на въздействието могат да бъдат само помощен инструмент за вземане на политически решения. Те не могат да заменят тези решения и не трябва да ги заменят. Въпрос Въпросът е само откъде да започнем с оценката на въздействието преди приемането на закона или след неговото приемане, има се предвид законодателния акт. И сега след договор от Лисабон, ние, слава Богу, сме задължени да извършваме социална оценка на въздействието. Ние отдавна желаяхме това и е, вече много точно можем да определим откъде започват е, задълженията на парламента. Госпожа Ниблер смята, че оценките на въздействието не трябва да водят до забавене във времето, те трябва да вървят паралелно и освен това не трябва да бъдат инструментализирани, т.е. да се избягват нежелателни нормативни разпоредби. Аз мисля, че парламентът е достатъчно силен за да се предпази от такива изкушения, мисля, че това може да се каже и за комисията. Въпреки всичко, за нас това е изключително важна задача в бъдещите директиви, регламенти, инициативи на комисията като цяло, законодателни инициативи, да се отчитат аспектите на защита на потребителите. До сега тези аспекти не бяха вземани предвид, а оценките на въздействието не се възприемаха автоматично като нещо, което може да внесе изменения в позицията на потребителите. Много често те са били неутрални. Аз смятам, че не е лошо да направим и нещо, което участи тече в националните парламенти, а именно да се проведе SMI тест, да се проведе тест за спазването на принцип на субсидиарност. Е, това е предложение на госпожа Ниблер. За мен това не е непременно необходимо. Е, националните парламенти е, правят това, защото го смятат за важно. Важно е обаче още ние да си помислим, тук още нямам съвсем изкристализирано мнение, кой всъщност трябва да прави оценките на въздействието. Е, това трябва да бъдат външни лица или вътрешни лица. Ако са външни е, лица, те ще бъдат контролирани по-трудно, ще има по-малка прозрачност. Е, и аз е, съм сигурна, че и като разходи е, няма да си струва. Но в настоящия момент още аз ще се информирам какво мислят другите. В нашата политическа група ние не сме провеждали предварителен дебат. Важно според мен е, наред с финансовите аспекти, да се вземат предвид и а, аспектите на екологията, а, социалните аспекти и защитата на потребителите. Това е мнението на моята политическа група и ако постигнем всичко това, със сигурност ние ще подобрим е, настоящото статукво, е, защото ние не започваме от нулата, вече има натрупан опит, има и резултати и добри практики. По тази причина ние трябва съвсем спокойно да обединим всичко това – така че да се получи оптимално решение на един проблем, който всички сме идентифицирали и който всички желаем да променим. Благодаря. Благодаря, госпожо Вайлер. Няма достатъчно докладчици в сянка, но господин Кройцман е лоялен така че ще му дам думата и аз ще се изказа като докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Аз искам да бъда съвсем кратък. Ние можем да правим оценки на въздействието преди приемането на законодателен акт, за да видим в каква посока се движи. Може и след това да се направи, но при оценката за въздействието трябва да се държи сметка на това дали се генерира повече бюрокрация, отколкото социално въздействие. За мен всичко това е важно и е, всъщност е, трябва да се гледа дали с нашите директиви ние създаваме работни места или унищожаваме работни места. Госпожо Вайлер, аз е, не съм особен привърженик на теста за субсидиарност, защото има и альтернативи на този подход. Това може да се прави от частни лица, може да се прави от държавата. Навен всъщност е все едно кой ще прави оценката на въздействието. Дали комисията ще има собствен персонал, който да прави а, това или да възлага оценките на въздействието на външни лица които да бъдат извършени след това по обективен начин. Така че и лица, които да са политически независими. Важното е да има резултат. Ако няма резултат, няма смисъл. За нас са необходими критерии за вземането на решение. Аз очаквам с интерес какво ще стане в бъдеще. Естествено, ние ще е, участваме по положителен начин и е, това, което госпожа Вайлер ще представи като първоначален а, проект, ще го обсъдим в рамките на дискусия. Благодаря. Um, Нека аз да кажа няколко думи в качеството си на докладчик в Сянка. Аз се интересувам от тази тема още от началото на кариерата си на евродепутат. Искам да подходим по малко по-различен начин. Какво ме притеснява в подход на госпожа Нибле? Тази дума независим, защото тук се казва по някакъв начин, че независимостта ще доведе до по-добър резултат. Аз въобще не съм убеден, че комисията трябва да има независима оценка, именно да идва някой външен оценител на работата на служителите на комисията. Ако това се има предвид под думата независимост, аз въобще не съм сигурен. Това е разделяне на отговорността и това е нещо нежелателно в един а, много сложен процес на изготвяне на законодателни предложения. Онова, което госпожа Ниблер според мен иска да каже, че трябва да се гарантира обективността и независимостта на законодателните предложения. С други думи, служителите проявяват обективност, когато правят някакво предложение за законодателство. И когато става въпрос за одит, неговата цел е да види дали е спазен принципа на обективност. Някои колеги от парламента смятат, че всичко, което се прави от служител на комисията, трябва последствие да бъде дадено на някой друг, за да се оцени въздействието. Това е погрешен подход, според мен. Не говорим за един механичен подход, по силата на който всеки един проект трябва да се подлага на структурен анализ, е, отбелязване на котики в контролен списък и така нататък. Мисля си, както казахте и вие, госпожо Вайлер, че трябва да се справяме по-добре и когато има предложение за някакво законодателство, трябва да има анализиране на альтернативите по обективен и систематичен начин, съпоставка спрямо целите, съпоставка на методите на действие спрямо целите и чак тогава да има оценка на въздействието. Всички координатори членове на парламента смятат, че преди да се разгледа едно предложение, се гледа оценката на въздействието. Когато гледахме директивата за просрочените плащания, Това се направи и смятам, че сте съгласна, че когато проведохме дебат по директивата за просрочените плащания, е, стигнахме до нещо много положително. Комисията беше направила структурен анализ на альтернативите и каза защо предлага конкретния инструмент. Това трябва да се прави. И ако не може да проработи едно такова решение, то тогава трябва да се прехвърли задачата на някой друг. Така се създава добро законодателство. Служителите на комисията изготвят понякога отлични документи. Това е част от техния работен процес – част от работната им практика е да изготвят документи, които да ни предоставят. Това е и неразделна част от прозрачността в един процес на вземане на решение. Винаги можем да приветстваме допълнителна прозрачност и по-добро управление, но не е задължително да прехвърляме задачите на някой друг. Нези от вас, които са работили за големи организации, знаят за синдрома, според който когато се работи в една голяма организация и има промяна на менеджмента, менеджерите водят външни консултанти, които да оценят работата на служителите. Значи трябва първо да се защити работата, която вършите като служител и после да покажете колко по-добър сте от консултантите. Това е естествено човешко поведение. Ако има някакъв обективен качествен анализ, винаги е, се стига до нещо по-добро. От друга страна, не може винаги да се казва, че не може да се прави оценка на въздействието. Всяко едно добро законодателно предложение преминава през съответните процедури и оценка на въздействието. Ако няма достатъчно време за оценка на въздействието, и тук е, казвам това категорично. Няма да има време да разгледаме, няма да има време да разгледаме съответното предложение. Надявам се, че ще включите това в а, текста. А, всъщност, а, много често се казва, че ако няма оценка на въздействието, не можем да разгледаме предложението. Това е цитат и аз мисля, че този аргумент не е правилен. Развитието на оценката на въздействието до известна степен размива целия процес на дебата. Аз мисля, че по отношение на стандартизацията, оценката на въздействието не е еднократно събитие. Оценката на въздействието трябва да е по-тясно свързана с различните етапи на взимането на решение, така че ние трябва да разгледаме стратегически стратегическите избори, които прави комисията. Това е първият етап от оценката на въздействие. След като се направят тези стратегически избори, то тогава идва подробно предложение за законодателство. Това се иллюстрира в дебата за стандартизирането. До известна степен в нашия доклад по собствена инициатива преповтаряме стратегическите избори. Колкото по добре се работи и колкото по-време се даде за стратегическите избори, толкова по-добре ще е крайното законодателство. Това показва, че и ако парламента е убеден за стратегията, толкова по-подробно и по-добро е законодателството. Имаме пример с потребителите. Тази сутрин говорихме за структурата, за правата на потребителите, защото е, оценката на въздействието за правата на потребителите беше отвратителна. Тя не разглеждаше стратегическите избори. Ако тя беше направила това и бяхме обсъдили нещата по време на предишния мандат, значи различните моменти, минимална хармонизация, максимална хармонизация, въобще различните избори, щяхме на практика да сме приключили разглеждането. Това е перфектен пример за това как не трябва да се работи. Не може да се казва, че нямаме време за оценката на въздействието, защото оценката на въздействието е важна, когато имаме кодификация и нормативен е, процес, нормотворчество като цяло. По-рано в едно от своите отклонения професор Монти говори за за различните аспекти, свързани с а, вътрешния пазар. Марио Монти каза нещо много уместно. Ако единния пазар се подкопае от а, някакво законодателство в областта на енергетиката или екологията, това няма да е добре. Трябва всички елементи да са обединени в, в едно. самото гарантиране на независима оценка на въздействието не гарантира е, добро законодателство. Може да е малко късно да се промени мнението на госпожа Ниблер относно заглавието на нейния доклад. Може да внесете обаче вие малко доза здрав разум като процес за подобряване на нормотворчеството като цяло. След като приключих а, моя, моето риторично излияние по темата, ще попитам господин Уотсън дали иска да ме подкрепи или не. Благодаря, господин председател. Мисля, че много експертно вие обобщихте това, което ние мислим за оценката на въздействието и аз мога да кажа, че съм напълно съгласен с вашата интерпретация. Госпожа Вайле, господин Кройцмен посочих много важни неща, които бихме искали и ние да подчертаем. Искам сега да взема отношение по две неща, които казахте. По въпроса за независимостта, която е най-деликатна, мисля, че един от въпросите, който според мен обърква дискусията, е свързван с сравняването с някои национални системи. Тук мисля, че трябва да бъдем много внимателни, защото винаги може да се извлекат полуки, да се видят най-добри практики, но трябва да отчетем специфичността на това, което се случва на европейско равнище, в комисията, в парламента и в съвета. Това е една институционална структура, която би трябвало много внимателно да защищаваме. И мисля, че тогава, когато гледаме националния опит, една от страните, която е може би най-сходна на онова, което ние правим на европейско равнище, е Великобритания. Все още има някои специфичности и разлики, но от гледна точка на общата амбиция ситуацията е много сходна на нашата. Системата, която се използва в Холандия, която най-често се характеризира като независима, се фокусира върху а, важния аспект на по-добрата регулация и на по-специално на една част от нея административното бреме. В а, Великобритания ние имаме една много по-широка, по-сложна система, по-политически чувствителна и мисля, че това определя много от разликите, които виждаме в различните подходи. Това е нещо много важно, което трябва да се има предвид, когато разглеждаме тези няко... национални системи. по въпроса за независимостта, вие също сте прав, господин председател, че комисията създаде система, с която се опитва хората, които разработват политиките да разбират всъщност, това може би изглежда странно, те да разбират защо го правят, защо го правят така, както го правят, какви са различните възможности, какви са ползите и разходите и мисля, че е изключително важно, както казахте, че унеси, които разработват политиките, да бъдат хората, които ще ги анализират. По въпроса за независимия одит, господин председател, това е много важен и чувствителен въпрос и отново това е една сфера, в която госпожа Ниблер има по-различен опит от нашия в комисията. Ние бихме апелирали да се види какво е създал, какво е въвел председателя Барозо като одит или качествен контрол. Той е създал една комисия от пет високопоставени служители на комисията, които работят напълно независимо от службите, които извършват анализа, за да може да се осигури качество и обективност на анализа. Има два елемента, които могат да се разгледат. Първо е, че тази комисия а, поиска да се направи повторен анализ, защото не беше сигурна в неговата обективност. В 30% от случаите това беше направено становището на тези, тази комисия с в, са публично достояние. Би трябвало да има по-широка информираност за тези становища в парламента, в съвета, сред ангажираните страни, защото това са важни неща в процеса на вземане на решение. Много често тези становища са много целенасочени, много твърди, остри понякога и си заслужава да се погледнат. Нещо свързано с тях е, е нещо, за което искам да ви помоля за малко търпение. Европейската сметна палата завършва одит на системата за оценка на въздействието на комисията и как се използва тази система от колегиума, от комисарите, от парламент и от съвета. Този доклад ще бъде на наше разположение през септември Мога да кажа обаче, без да нарушавам а, в правилата на поверителността. Този одит ще очертае е, положителните, отрицателните страни, но а, тази комисия за независим одит наистина влияе истински на работата на комисия. На комисията води до подобряване на работата, особено качеството на анализа и а, той а, също така повишава осъзнаването на проблемите и е, необходимостта от повече регулация. И мисля, че това е един елемент, който ще ви бъде полезен във вашата работа след лятната вакансия. И последното нещо, което искам да кажа, се отнася за изказванията на госпожа Валери и господин Кърцман. Госпожа Вайлер много добре очерта един аспект, именно интегрирания подход. Това е един е, е една важна отклика е, в сравнение с практиките в държавите членки. Има разходи за социалната политика, за екологичната политика и така нататък, защото ние смятаме, че когато разглеждаме всички тези елементи, може да се оцени разумно дали даден закон е необходим или не е необходим и каква форма трябва да предприеме той. И това включва въздействието върху гражданите, основните права. Това са естествено неща, по които можем да постигнем подобрение. Той трябва да, да обхване и функционирането на вътрешния пазар. И само когато се разглеждат тези неща, едновременно, когато се разглежда с техните синергии, можем да достигнем до едно разумно становище. Това е амбициозен подход. Само Великобритания се опитва да постигне нещо толкова амбициозно, но ние смятаме, че нещата са интелектуално добре обосновани и необходими. И ние го правим във вътрешен порядък. Надяваме се, че ще бъде ефективно и ефикасно и ще може да отрази всяко предложение. Ние ще направим това, за да може да се сведе до минимум бюрокрацията и разходите. Това са някои от основните неща, които исках да кажа. Естествено сме на ваше разположение за всякаква допълнителна информация, която може да поискате от нас. Well, indeed, uh, Watson, Благодаря, господин Уотсън, за много ясното ви изложение. Аз прочетох доклада на пал, сметната палата, като председател на комисията. Аз естествено също не мога да наруша поверителността, но там се прави дисекция и на директивата по правата на човека. Но мисля, че той ще бъде много полезен за разработването на нашия доклад, но не мога да кажа повече. Сега госпожа Вайлер Искате ли, може би, да обобщите, да говорите за графиката, какви са плановете на госпожа Ниблер по това досие? Благодаря. В заключение искам да кажа няколко думи. Първо, господин председател, ми направи впечатление колко много време сте е, предоставили на политическата група ЕКР. Аз искам да направя една малка забележка към господин Кройцман. Субсидиарност, така както вие интерпретирате този принцип, не е а, начина по който го интерпретира госпожа Ниблер. А, инициативата а, публична или частна, а, това не е важният въпрос. Важно е, според госпожа Ниблер да се провери дали на европейско равнище може да се направи нещо или да се прави национално равнище. Това е един въпрос, който след приемането на е, договора от Лисабон е, е нещо, което стана много по- е, свързано с проблеми. Вие казахте Led Payments. Аз смятам, че е, оценката на въздействието към законодателството е чудесна, а е, тези, които критикуваха, не бяха е, представителите на индустрията, не бяха представителите на администрацията, а интересно е, те бяха някои държави членки, просто на тях не им харесаха някои цифрови данни. Аз е, съм съгласна господин председател. Съгласна съм с ICR, че възлагането на тази оценка на външни лица естествено не означава автоматично повече независимост на оценката. Аз в никакъв случай не бих застъпила това мнение. За това, когато се казва независимост, независима експертиза, това не означава, че трябва да я прави комисията. Това е погрешен подход и му липсва всякакво основание знания и всякакъв опит. За мен а, независимост на оценката означава нещо съвсем друго. Аз познавам случаи, като например фир, фирмата Pricewaterhouse е, е правила оценка на национални финансови закони. Аз тук вече имам съмнение дали оценката е независима, но това е друг въпрос. Аз познавам работата на комисията още преди Leg Payment Assessment и съм много добре убедена в тази работа. Аз не мога да кажа, че нещата са по-добри или в по-изострен политически аспект, отколкото на национално равнище. Ако това е така, ние нямаше да имаме днешния дебат и нямаше да обсъждаме аспекти като въздействието върху потребителите е, и включването в по-голяма степен на тези аспекти. В миналото те не бяха включени в достатъчна степен, така че аз виждам е, достатъчно точки, където можем да внесем корекции към графика. Във връзка с графика, аз искам да помоля нещо. Е, комисията преди е, лятната отпуска ще разработи редица документи, които може би няма да достигнат до нас. Може би в края на август ще ги получим към 24 август. Предвид това, моля още веднъж да извършим е, обмен на мнения в комисията след представяне на документите от комисията и може би е, участие в изслушване, не за нашата комисия. Е, това не очаквам, но можем да очакваме е, примерно да се включим в едно изслушване на правната комисия, организирано от нея и там можем да чуем е, представители на Обединеното кралство е, или пък е, дори на Съединените щати, т.е. те да бъдат поканени там, а ние да участваме в това изслушване, което да е организирано от правната комисия. И тогава аз бих фиксирала някои точки писменно, със сигурност мисля, че това може да се направи. Естествено, преди е, гласуването в Юри трябва да направим това, защото ние сме заинтересовани да внесем нашият аспект, е, нашият начин на виждане на нещата в правната комисия. Благодаря, госпожо Валер, за коментарите. Документа, за който говорите, е доклада на Сметната палата относно процеса на оценката на въздействието. Сигурен съм, че Сметната палата с удоволствие ще дойде и ще представи заключителния документ пред парламента. Това може да го представите и като вариант на госпожа Нибле. Мисля, че трябва да получим всички копии да го прочетем. Документът е изключително оценен. Мисля, че трябва да проведем съвместно изслушване между нашата комисия и Комисията по правни въпроси. Всъщност всички членове на парламента трябва да бъдат поканени. Има примери от други мандати, които могат да се вземат. Трябва да кажете това на госпожа Нибле по отношение на времето за изказване. Аз успях да сложа тази точка като последна. Няма да имаме недостиг на времето. По тази точка аз поговорих малко по-дълго. Това е една от основните ми страсти тази тема. Искам да благодаря на господин Уотсън за това, че участва. Благодаря му. Поздравление на госпожа Бауър, която беше отговорна по това досие. Очаквам с нетърпение след вакансията да видим а, вашата интересна работа, госпожо Валя. Да се надяваме, че до тогава ще сте приключили работата и по просочените плащания, ще отделите време и за това досие. Вие работите изключително усилено в рамките на комисията. Благодаря ви много за това, че участвахте на заседанието. Следващото заседание ще е в понеделник на 12 юли в 3 часа след обед. в тази зала. Тя е определена за момента. Във вторник, 13 юли от 9 до 12.30 ще имаме заседание. Днес по обяд решихме да има и кратко заседание след обед от 3 до към 5. Благодаря на всички, че участваха. Заседанието се закрива.